Good morning, colleagues. Um... Добро утро, уважаеми колеги. Започваме с приемане на дневния ред. Точка 16 ще бъде разгледана в присъствието на комисар Димитрис Аврамополос, комисар по миграцията и той ще ни говори в 9 часа за реципрочност при визите. Точки от 3 до 10 ще се разглеждат от 11 до 12. Ще го видите в актуализирания дневен ред. И точка 23 представяне на доклада за посещение се отлага за друг път, така че това са промените в езиковия режим. Следваща точка е езиковия режим. За съжаление, малтийски и други езици не са достъпни. Аз също така искам да говоря за докладчицата госпожа Хала беше излъчена като клачек по предложение за регламент за единен формат за разрешителни за пребиваване. Господин Джезек е излъчен за докладчик за становище по освобождената отговорност за финансово 2015 година Европол, Евроюст, Фронтекс, Агенцията за основни права, СЕПОЛ, Европейския център срещу за борба с наркотиците, имате предвид, че в 10.40 ще имаме кратко време за гласуване и моля подгответе си картите за гласуване. Ако всички сте готови, вече можем да преминем към същинския ни дневен ред. Той започва с точка 16 в 9 часа. Много се радвам, че сред нас е господин комисар Аврамополос. Искам да отбележа, че той също така ще присъства на изслушването за Шенген този след обед и също така в скоро време ще срещне с нас за едно по-всеобхватно заседание. Димитрис, бихме искали с вас да обсъдим важния въпрос за реципрочността в визите. Както знаете, колеги, граждани на 7 държави членки ще и трябва да си изваждат визи, за да пътуват до САЩ или до Канада, докато канадските, и американските граждани не трябва да получават виза, за да пътуват до, шенгенска, до шенгенското пространство. На 12 април тази година вместо предвижд ни е делегиран акт, както се предвижда в регламент 53901, комисията представи съобщение, което ние обсъдихме в комисията Либе на 20 април. Впоследствие, възоснова на решение на координаторите на Либи, на Либе от 10 май, написах на 7 юни до комисар Аврамополос, посочвайки, че според нас комисията е длъжна да приеме делегиран акт в съответствие с регламент 539-2001, временно прекратявайки освобождаването от визовия режим за гражданите на съответни три държави. На 13 юли комисията излезе с допълнително съобщение, отнасящо се до ситуацията на липса на реципрочност при визовите въпроси. Това съобщение беше представено в нашата комисия на 31 август. На 13 септември координаторите на Либе присъствият на предишния докладчик по темата, господин Диас Дамере, решиха да поканим комисара Врамополос и той любезно откликна на нашата покана. Искам да помоля комисара да отговори на поставените по този начин въпроси. И след това ще дам думата на господин Тиас Демера и на всички останали колеги, които искат да вземат думата. Господин комисар, благодаря ви, че откликнахте на нашата покана и много ще ви благодарен, ако можете да отговорите на поставения въпрос. Благодаря, благодаря Квод, уважаеми депутати на парламента. Преди всичко искам още веднъж да изразя моята благодарност за това, че ме поканихте да обменим мнения по този важен въпрос. Всъщност това не е въпроса на право главоболие, но така ли е, е важно да намерим начин да излезем от тази ситуация. Разчитаме на вашата помощ. Много високо оценявам диалога по този въпрос, защото съм убеден, че всички сме съгласни, че това е един много деликатен въпрос. При отказ от реципрочност от страна на САЩ и Канада, от една страна е свързан с справедливото и недискриминационно отношение към гражданите Европейския съюз, но също така е това е свързано с ефикасността на нашата стратегия, за да се постигне това. Какво имам предвид? Ние в нашата стратегия си поставяме за цел да стигнем до споразумение – вместо да стигаме до конфликт с отрицателни последици за всички засегнати страни. Изцяло разбирам вашите очаквания за значителен напредък. Ще започна първо с Канада. Знаете за моите усилия в тази насока, защото лично за мен този въпрос е много важен. Имаше ясна възможност за конструктивен диалог. Вие знаете, че въпросът е свързан с България и Румъния и също така се обвързва с споразумение за стратегическо партньорство и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Визовата спогодба ще бъде резултат от среща на върха между Европейския съюз и Канада преди няколко месеца се срещнах с канадския министр господин Макала и проведохме преговори с цел да се постигне решение. През юли за пръв път Канада обеща да предостави срокове за визите. Вече сме много близо до това въпросните срокове да бъдат съгласувани. Водят се много интензивни диалози на много високо политическо ниво. Възможните решения в момента се обмислят и обсъждат. Обеден съм, че много скоро ще можем да покажем резултати от нашата работа. Обеден съм, че напредъкът, който виждаме в нашия диалог с Канада, показва, че нашият подход е правилно. ангажираност, усилия в дипломатическата сфера. Съмнявам се, че отказът от безвизов режим за канадските граждани ще постигне нашите цели. Мисля, че ако насила въведем визин за канадските граждани, това ще доведе само до отрицателни резултати. И сега нека да премина към САЩ. Продължаваме обсъжданията с нашите партньори от САЩ, но не мога да съобщя на този етап за постигнат напредък. Както винаги ще бъда абсолютно честен с вас. Преди ноемврийските президентски избори и преди изборите за Конгреса на САЩ, не очаквам да настъпи никаква промяна. Вие разбирате защо. Няма нужда да казвам, че ще продължаваме да работим по този въпрос. Той ще продължи да бъде наш приоритет и ще го поставяме пред новата администрация на САЩ и пред Конгреса. Не става дума за липса на желание да спазваме задълженията си и да защитаваме твърдо интересите на европейските граждани. Става дума за избор на подходящ момент. Нашата стратегия е същата, каквато е стратегията ни спрямо Канада. Вместо ответни мерки, ние искаме да водим активен диалог, да сме ангажирани и, както вече казах, активна дипломация. Ролята на Конгреса на САЩ е от решаващо значение тук. Не може да се очаква разширяване на безвизовия режим между Европейския съюз и САЩ без активно участие на Конгреса. В момента Конгресът няма да съгласи за програмата за отмяна на визови режим за гражданите на пет държави членки. Аз продължавам да поставям този въпрос винаги, когато се срещам с представители на Конгреса на САЩ. Това е съвместна дейност за целия Европейски съюз. Искам да бъда абсолютно ясен комисията няма да се поколебае да въведе съответните мерки, ако ние знаем, че това ще доведе до безвизов режим за всички граждани на Европейския съюз. Но за САЩ самия факт, че въздействието ще бъде абсолютно противоположен и това означава, че дори приемането на делегирани актове от страна на комисията ще застрашат цялата програма за безвизов режим от страна на САЩ. Най-вероятно това ще доведе до повторно въвеждане на визи за всички граждани Европейския съюз, пътуващи до САЩ. Скъпи Клод, уважаеми депутати, комисията е институция, която спазва законите но имаме задължението да ви информираме с законодателите за отрицателните последици от прилагането на нашите норми. И тези последици ще усетят от нашите граждани, от Европейския съюз като цяло, що се отнася до нашите стратегически взаимоотношения. Искаме да работим в тясно сътрудничество с вас, за да постигнем желанието от всички нас резултати, а именно пълна визова реципрочност за всички държави членки. Много ви благодаря, че ми давате възможност да обсъдя този въпрос с вас днес. Благодаря ви. Благодаря, Димитрис. Сега да дам думата на редица колеги. Те искат да се изкажат. Това е важен въпрос. Започвам с господин Диастемера, бивши докладчик. Eh. Много благодаря, господин председател. Благодаря много, господин Аврамополос, за това, че дойдохте да се срещнете с нашата комисия. И за това, че говорите открито за нещо, което е много важно за всички нас един такъв сложен въпрос. Много високо оценявам вашата честност, това, което вие казахте. И знаем, че любовта трябва да бъде взаимна и се надявам, че за това ще изслушате и позицията на докладчика. Това като цяло е позиция на парламента. Надявам се също цените и нашата честност. Както ви знаете, господин комисар, днешният дебат е повторение на дебатите от 20 април 31 август. От тогава комисията не е променила своята позиция. Наистина има много осложнения, но вярно е, че виждаме абсолютно явно неизпълнение. Имам голямо доверие че вие, господин Аврамополос, освен обясненията, които ни предоставихте, които са обещаващи в случая с Канада и разочароващи в случая с САЩ, очаквам от вас да проведете много активна дипломация да окажете дипломатически натиск много сериозен, за да може да се спази законодателството. Става дума за спазване на процедурата. Искам да посоча това. Не става дума за някакъв същински принципен въпрос. Казвам това при всяко мое изказване. Сега не е момента да се спори, да се обсъжда дали трябва да се въвеждат визи за САЩ и Канада, за техните граждани това, което искаме, да се спази това, което е заложено в регламент 539, който посочва как трябва да се действа и какви са правомощията на комисията, на съвета и на парламента. Парламентът действа отговорно и през май проведохме два дебата в нашата комисия. Един дебат между координаторите – и един дебат с вашето присъствие, господин комисар. Много съм ви благодарен, господин Аврамополос, за вашето обяснение за дейността на комисията, за да се постигне принципа на реципрочност с САЩ и Канада. Особено е важно, че резултатът от двустранните срещи, които вие проведохте, през миналите седмици, много е важно да се задълбочи въздействието. Или направо да кажа, че трябва да се оказва дипломатически натиск, за да се намери решение на този проблем. Същевременно, успоредно, трябва да се изпълнява член 1, алинея 4F на регламента. Той задължава комисията да приеме делегиран акт който да въжи 24 месеца и да е свързан с липсата на реципрочност. И нека да не си да не забравяме за решението на Съда на Европейския съюз по този повод през 2015 година. Европейската комисия, както ви казахте, представи две съобщения. Не. С този начин на действие разбирам, че е разумно, но е много сложно, по този начин комисията иземва правомощия, които не са нейни и по този начин тя навлиза в правомощията на парламента и на съвета. Ясно е, че имаме тук един междуинституционален проблем и важно е комисията да действа като истинска пазителка на договорите. В тази ситуация моля господин комисар с, с, с цялото ми уважение, смирение и настойчивост, моля ви, господин комисар, да спазите регламента, да представите делегиран акт и тогава ние и съвета с законодателите ще го обсъдим. И тогава ще говорим за политическите последици от възможното повторно въвеждане на визите. Това е едно решение, което трябва да вземем ние с законодателите. Парламентът и съветът са онези, които трябва да вземат това решение. В противен случай какво ни остава, за да се спази закона? Пътят е ясен, но ще се въздържа от това пряко да казвам какъв е този път. Още веднъж подчертавам, че съм приятел на САЩ и не искам да се въвеждат визи за тази велика страна. Но това, което искам най-вече, това, което за мен е принципно, е това, че както САЩ, така и Канада да прилагат безвизов режим и към Польша, и към Румъния, и към България, и към Кипър, и към Гърция. Господин Аврамополос, много уважавам вашия труд, вашата работа. Не дайте да мислите, че не е така. И много уважавам баланса между стратегически съображения и фъксността. Но Помислете си колко възпиращо ще бъде за Конгреса на САЩ. Ако види, че има делегиран акт, който въвежда визи за гражданите на САЩ. За това и Конгреса на САЩ трябва да се задейства. Защото Конгресът на САЩ трябва да помисли за визите които се изисква за каждане на пет държави и дали ще въведе визи за 27-те държави. Така че нека да помислим и за законодателните процедури и съображения на Конгреса на САЩ. Последиците. Да, разбира се, трябва да се анализират последиците, но комисията е тази, която е много важна част от цялата структура на Европейския съюз. И комисията е тази, която трябва да избегне вредите и негативните последици. Комисията е тази, която трябва да спазва законодателството. Тя е пазителка на договорите. Да, това е един горещ картоф. И трябва да решим този проблем. И комисия трябва да направи две неща. Да спази законодателството, да спази регламент 539 и да разгърне много активна настъпателна дипломатическа дейност. Благодаря ви. I think the position could not be made any clearer um, from the Parliament. Мисля, че това съвсем ясно изрази позицията на Европейския парламент. Госпожо Сипо, заповядай. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин, господин Диздемера за това, което каза той и за това, че трябва да сме наясно с последиците. Аз съм притеснена за това какви сигнали изпращаме с начина по който подхождаме по този въпрос. Имаме споразумения с Канада и с Съединените щати. Има ясен график за безвизовите пътувания и никой не се придържа към тези спогодби. Просто не го правят. Комисията а, отказва да приеме делегиран акт, защото може да има последици, както каза и господин Диаз Демера. Ние не искаме да има прекратяване на безвизовия режим за американските граждани, защото се надяваме, че скоро време ще има ам, развитие по темата, но ам, какво правят американците? Не се придържат към своите договорености и заплашват, че ще въведат визи за всички останали държави и членки. А ние седим и си казваме, не, няма да предприемем нищо, защото може да е опасно ако аз съм от Конгреса или от правителството на Съединените щати, мога да кажа, я, можем да правим каквото си искаме, защото, както се вижда, когато не си изпълняваме договореностите, няма никакви последици. Ам, говорим тук а, не само за визовата реципрочност и за последиците от нея, говорим и като цяло по тази тема, за доверието и сътрудничеството между двете страни, трябва да, прие, да се приеме този делегиран акт и да направим всичко така, че в крайна сметка визовата реципрочност въжи за Съединените щати, за Канада и за всички останали 28 държави членки, но не трябва да се чакат още 6 месеца или 2 години или колкото и да е, а всичко трябва да се свърши възможно най-бързо. Благодаря. Госпожа Хисменова, заповядайте. Господин комисар, през изминалите две години в съответствие с регламент 1289 от 2013 година Европейската комисия извършваше и ни представяше оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика. Състояние, което засяга милиони граждани на Европейския съюз е, в България, Румъния, Харватска, Кипър, Полша. Съгласно разпоредбите на регламента, комисията бе задължена да предприеме действия за справяне с липсата на визова реципрочност под формата на делегиран акт. Вместо това обаче, на 12 април тази година, с изтичането на предвидения срок за това, комисията реши просто да прехвърли горещия картоф, като се обърна към Европейския парламент и съвета да вземат позиция по този чувствителен въпрос. Разпоредбите на регламента са достатъчно ясни и както бе посочено в писмо от господин Клод Мораес, представено от името на комисия Либе, комисията, цитираме, задължена да приеме делегиран акт, с който временно да суспендира отмяната на визовия режим по отношение на гражданите на трети държави, при единственото условие, предвидено в разпоредбата, третите държави да не са вдигнали визовите си изисквания в рамки на период от 24 месеца от датата на публикуване на уведомлението за това, което условие несъмнено бе изпълнено на 12 април 2016 година. В тази връзка бих искала да ви попитам, как смятате че изглежда бездействието на Европейската комисия в очите на европейските граждани, особено на тези от засегнатите държави, в настоящата ситуация, в която европейската солидарност се поставя под въпрос, а евроскептицизмът нараства. Създава се усещането за двоен стандарт, за Европа на две скорости и различни класи европейци. В очите на партньорите ни отвъд океана Европа също би изглеждала нерешителна ако единствено отправя празни заплахи? И на последно място, как смятате стои въпроса с доверието към Европейската комисия, която е пазител на договорите, ако самата тя подбира кои разпоредби да прилага и кои не, а в същото време да налага санкции на държавите членки за забавени действия или непълно прилагане на правото на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо Хюсменова. Трябваше да е, кажа, че вие сте е, докладчик в сянка по темата. Госпожа Габриел. Благодаря на комисар Аврамополос за неговия ангажимент и последователна политика, която води в сътрудничество с държавите членки през изминалите месеци, точно за това, което днес ни е събрало постигане на пълна визова реципрочност. Реципрочността в премахването на визите е основен принцип на общата ни визова политика като Европейски съюз. Но това е и въпрос с приоритетно значение за моята държава България във връзка с съществуващото все още изискване за визи за български граждани при пътуванията им в Канада и в САЩ. Господин комисар, юли месец, когато вие се срещнахте с Джон Малкъм, много ясно имаше ангажимент затова в началото на есента резултатите от оценката и сроковете за премахване на изказването на визи да бъдат по-ясни и да има ускоряване на постигането на резултатите. И в този контекст бих искала да споделя с вас, че първите резултати са на лице. След проведен миналата седмица разговор между българският министър-председател Бойко Борисов и канадският му колега Трюдо, Разполагаме с ясно разчетен график за поетапно отпадане на визите за български граждани при пътуванията им до Канада. Канадският премьер е поел ангажимент от 1 май 2017 година до Канада без визи да могат да пътуват българските граждани, които вече са посещавали страната, притежателите на визи за САЩ, както и представителите на бизнеса. Имаме също така заявка за ангажимент от канадското правителство, че до края на 2017 година без визи до страната ще пътуват и всички останали български граждани. Само в случай на забавяне поради технически причини, заради огромния обем административна работа, която следва да бъде извършена и поради необходимостта от пренастройка на системите, тази дата би могла да бъде удължена до 1 май 2018 година, но не и по-късно. Разбира се, че всеки един от нас е оптимистично настроен за това дадените срокове да бъдат спазени. Разбира се, че трябва да отбележим, че тези резултати и този напредък е възоснова основа на множество проверки, делегациите, които канадската страна изпрати в България и в Румъния. Тук е мястото и да отбележим, че да, за нас като България има положителна роля, но няма как да отстъпим от това, че не бива да има създаване на усещане за множество категории европейски граждани и няма как тук да не се застъпим за всички онези граждани от европейски страни членки, за които все още също трябва резултатите да бъдат осезаемо. Точно, точно заради това дадох примера с Канада, защото въпросът ми е много конкретен. Смятате ли, че постигнатото с Канада ще помогне за стъпки напред и премахване на визовия режим с Америка? по какъв начин постигнатото до сега може да послужи за образец, какво можем да направим по-добре, къде очакваме да има трудности и предизвикателства. Благодаря ви. Thank you, Mrs. Gabriel. Um, Mr. Alahau. Благодаря, госпожо Габриел. Госпожа Ахо има думата. Господин Ахо, извинете. Very briefly. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, какви са точните изисквания на Съединените щати към въпросните пет страни? И тези изисквания изпълними ли са в обозримо бъдеще? И тук искам да добавя, че съм напълно съгласен с Европейската комисия и с комисаря Евремополов, че да се създаде конфликт с Съединените щати би било изключително неразумно и непродуктивно и не би довело до искания резултат. Европейския съюз е изключително многообразен. На, дори е, когато се опитваме да го представяме а, като не такъв, и Съединените щати не случайно имат различен подход. Трябва да се вземе предвид е, какво е положението в Румъния, в България и в други страни, обаче въпросът е също какво ще направи, е, какво ще се случи с имиджа на Европейския съюз с, е, в останалите 23 държави членки, които в момента, на които в момента не се изискват визи за техните граждани, ако поради такива действия загубят е, това право. Благодаря. Госпожа Викстрам и след това господин Радев и след това закривам списъка. Госпожа Викстрам, заповядайте. Благодаря, благодаря господин комисар, благодаря, че сте тук сред нас тази сутрин. Е, на мен ми се струва, че всъщност нашата среща, дискусията тук всъщност повтаря дискусията от преди един месец. Не сме напреднали. Какъв е този дипломатически е, подход при положение, че знаем, че трябва да има пълно спазване на регламента и по-конкретно член първи нея, четвърта подточка е в латинско. Разбирам, че е, се предприемат дипломатически опити да се постигнат резултати, но това все още не е е, свършено. И съм, разбирам казаното от докладчика, позицията на докладчика и много се радвам, че в този парламент все още има принципни хора, като нашия докладчик, господин Диас Демера, който твърдо защитава всички граждани на Европейския съюз и особено гражданите от пете засегнати страни. За тях този човек е герой. Той се бори за техните права вече толкова много време и се бори срещу е, Европейската комисия, за съжаление. И защо, защо ние, Европейския съюз, се се държим сякаш трябва да сме прекалено мили, с останалите сякаш не струваме достатъчно, като а, световно присъствие. От правна гледна точка, а, аз съм член на комисията по правни въпроси, твърдо мога да заявя, че тук виждаме безпредседентна липса на действие от страна на Европейската комисия. Нещо, което трябва да доведе до своите правни последици. Това означава, че тази институция, нашата институция, Европейски парламент, има право да се задейства и да предприеме мерки срещу вашата институция, Европейската комисия, за неизпълнение на нейните задължения. Много бих искала проблемът да бъде разрешен възможно най-бързо и въобще да не се стига до това. Но не трябва да забравяме, че твърде много, че твърде Голям е залогът в момента с споразуменията с Съединените щати. Говорим за споразумението ТТИП за е, свободна търговия с Съединените щати. Европейски съюз и Съединените щати са е, двете най-големи демократични зони в света. Ако няма равнопоставено третиране на гражданите е, на тези две страни по преговорите, как изобщо можем да очакваме да работим добре с които и да било и търговски партньори. Затова е крайно време комисията да се задейства, да изпълни своите ангажименти съгласно договора. И е, още веднъж трябва твърдо да заявим, ние не сме слаби в международен план. И не трябва да се поддаваме на натиск. А, имаме взаимен интерес да постигнем реципрочност. Ами ако ние изключим пет от а, щатите в, на Съединените щати и кажем не, те са втора категория. Гражданите им са граждани втора категория. Затова съм напълно съгласна с а, Филис, по темата, трябва да покажем на гражданите в заседнатите страни, че наистина възприемаме техните безпокойства на сериозно. Така че, господин комисаря, господин Аврамополос, моля ви, задействайте се. Това е моята послание тази сутрин. Задействайте се, поемете си отговорността и постигнете нещо – Стига само сме говорили по темата. Благодаря. Благодаря, Сесилия. И сега давам думата на господин Радев, преди да стигнем отново до комисията. Уважаеми комисар Ламополос, наистина важни са усилията, които дипломатически полага комисията за разрешаване на този проблем, но това от непрекалено дълго време. Да, по отношение на визите с Канада имаме напредък, Миналата седмица в телефонен разговор с премиерът на Канада Джустин Трудо, българският премиер беше информиран, че визите за Канада ще почнат да отпадат постепенно от 1 май 2017 година, като 2018 година би трябвало напълно да са премахнати. Впоследствие това не беше потвърдено от говорител на Европейската комисия и а, а, моят въпрос е каква е вашата информация по темата? Що се касае до отпадането на визите за български и румънски граждани за Съединените Американски щати, Моят въпрос тук е, смятате ли, че след изборите в, за нова администрация в САЩ ще има някакъв напредък? Какъв трябва да е срока, нормалния, в който да видим каква ще е новата американска политика по този въпрос. И липсата на делегиран акт на Европейската комисия, не смятате ли, че това е реално признание, че партньорството с САЩ и Канада е по-важно от равното третиране на всички европейски граждани и реално препотвърждава двойното отношение към гражданите на тези държави членки, които все още са с визи? Не смятате ли, че по-важно е да се спазва европейското законодателство и европейската солидарност да бъде на преден план, отколкото по някакъв начин да се нарушат добрите отношения с САЩ и Канада. Благодаря ви. Thank you, Mr. Radev. Um, I think, Commissioner, you благодаря, господин Радев. Господин комисар, мисля, че не сте изненадан от казаното тук. Знам, че работите по много теми в момента. Но, е, но може би не сте очаквали а, колегите да се изкажат а, толкова силно, а, емоционално и също времено толкова прецизно. В своите уводни думи казахте, че се надявате, че Комисията по граждански свободи, Комисията Либе, ще продължи да повдига темата и аз трябва да ви кажа, че с цялото уважение, което колегите показаха днес, когато бяхме в Вашингтон, тогава разговаряхме по темата с своите партньори в Съединените щати и с представителите на Държавния департамент и те много добре разбраха, че не искаме в Европейския съюз да има граждани втора категория. И колегите ни много ясно показаха тази позиция в Вашингтон. Комисията по граждански свободи е направила всичко, което може, за да защити тази теза. Виждате, че всички политически групи са на една и съща позиция. Ние оттам нататък имаме задължение да преминем към процедура, която да създаде политически натиск. Поглеждам към колегите в залата, ам, за да видя какво мислите за този тип процедура. Та или иначе ще ви дам думата за отговор. След това ще изготвим въпрос с искане за устен отговор в пленарна зала е, това е тема, която е изключително важна за засегнатите държави. Заповядайте за отговор. Благодаря ти, Клод. А, да, а, разбира се, а, трябва да сме реалистични по тази тема. Не очакваме изненади. Разбира се, имаме очаквания разговарям с политически представители, които трябва да решат въпроса по политически начин, а не по някакъв друг поправен или економически. Уважаеми приятели, уважаеми членове на парламента, много внимателно слушах вашите коментари. Нека да ви кажа, че споделям вашите опасения за настоящото състояние на нещата. Е, да, ние всички искаме едно и също. Пълна, а, пълн, пълен безвизов режим за всички граждани, за всички наши граждани, които пътуват до Канада и САЩ. Наясно сме с нашите правени задължения. Комисията се придържа към всички законови разпоредби, но ние Смятаме, че ако се суспендират безвизовите режими в момента, това няма да има положителен ефект върху реципрочността. Точно обратно. Не е в интерес на нито една институция да се обърне към съда и да подаде иск срещу някои от държавите по този въпрос. Това няма да доведе до прилагане на принципа за реципрочност нито от страна на Канада, нито от страна на Съединените щати. Нашата политическа дейност с Канада може би много е, скоро ще доведе до съзами резултати. Това, което искам от вас е да да сме по-активни всички като цяло. С, с Съединените щати трябва да продължим с ангажиментите си, дори и след а, изборите през ноември. Всички сме политици, знаем какъв е климата там. Знаем, че тези въпроси могат да бъдат използвани за техни вътрешнопартийни начинания. Ние ще продължим да работим, докато не се стигне до пълен безвизов режим за всички наши граждани. Връщам се отново към ситуацията в Съединените щати. Предстоят и избори. И сега нямаме голям, голяма вероятност за постигане на успех. Ако се приеме делегиран акт, това ще доведе веднага дори преди Европейския парламент да може да приеме своята позиция, ще доведе до суспендиране на безвизовия режим за всички граждани на Европейския съюз. С Канада също а, имаме сигнали, че ако а, приемем а, делегиран акт, това ще е контрапродуктивно за политическия процес. Уважаема Мария, Канада участва в съвместно изявление. Това го знаеш много добре. И, а, в това изявление се посочва, че ще се работи за пълно премахване на визовия режим. През юли а, имаше и а, министерско изявление, което също включваше а, този въпрос. През есента ще имаме ясни срокове и дати за премахване на визовия режим за България и Румъния. Не можем сега да потвърдим самите дати, но аз съм убеден, че ще имаме добра новина, добри вести от Канада и то много скоро, може би през следващите часове. За сега, Съединените щати ще следваме същата стратегия с същите ангажименти. Господин Халахо, зададохте ми въпрос. Вие изразихте вашите безпокойство, свързани с Съединените щати. Нито една от пете държави членки, които имат нужда от виза, не, и, не са стигнали до тези 3% а, свързани с отказ на виза. Тези 3% заложени в Съединените щати. Кипър 5. Полша 6,4% България 17,3%, Румъния 113% и процента и ам, Харватия 5,3%. За да се даде на тези страни безвизов режим, Конгреса трябва да смени законодателството и да премахне този прак от 3% в Конгреса в момента не се очертава такава възможност. Уважаема Сесилия, не съм съгласен с теб. Много сме направили. Оказваш натиск върху мен. Правиш го и сега пред мен, правиш го и е, при закрити врата. През последните години комисията е работила за да гарантира на европейските граждани Е, възможно най-висока степен на безвизово ем, пътуване. Присъединяването на страните през 2004 година доведе до създаването на много реципр... нереципрочни случаи. През 2005 година асуши... ас... асоциираните страни са поискали визов режим от някои от а, нашите страни. 10 на брой. Все още за три от тях има проблеми. Рецепрочността е а, много напред в нашия дневен ред, в работната ни програма. Ще продължим да работим с, с всички случаи, в които има липса на реципрочност. Но съм наясна и с вашата позиция, която изразихте. Няма проблем. Ще направя едно политическо изявления. Да, имаме правна отговорност. Е, и също и политическа отговорност поехме. Отговорност, свързана с премахване на визовия режим за всички европейски граждани, а не ам, за някой от тях. Ние искаме за всички да се премахне визовия режим. Да. Ам, във вашите те Фърлихте светлина върху някои въпроси, за което ви благодаря. Още веднъж искам да благодаря на Клод за това, че ме покани и е много ясно ам, всичко, което беше казано. Ние сме ам, отворени едни към, едни към други, искрени сме едни към други. Комисията Либе е като част от моето семейство. Ще ви информирам за всякакъв напредък на всички етапи от самата процедура и самия процес. Благодаря, че ми дадохте възможност да обсъдя този въпрос с вас открито. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисарио. Един момент. Може би Софи има процедурен въпрос. Ако ви разбрах правилно, ще обобщя вашия отговор. А, вие казахте, аз отказах да, изв... да извърша своите задължения като комисар. Аз оценявам политическите отношения повече от правата на европейските граждани. Просто казвам, обощавам вашия отговор, за да съм сигурна, че съм ви разбрала. Ако сте отказал да изпълните своите задължения, аз съм съгласна с колегите, които казаха, че тогава ще имаме основание да се обърнем към съда. Благодаря ти, Софи. Никой не е казал, че е, ще има нещо такова. Okay, Monica, what are you? Yeah, I, I mean, I, I do. If you have just a moment more for this. Ако имате а, един, а, ако имате още малко време за да разрешим тази драма, господин Диастемера, в качеството си на докладчик, господин Диастемера, искате ли да кажете нещо? Sí, Да, много ви благодаря, господин председател. Господин комисар, наистина, в момента имаме един политически дебат, но вече казах, че имаме и един процедурен дебат. Дебата за изпълнение на регламент 539. Обобщението на това, което току-що чухте е следващото – ние ще бъдем много настойчиви, много взискателни. Каза го и нашия председател, господин Морайс. И с тази взискателност ще прилагаме и натиск. Натиск от страна на парламента спрямо комисията. Настроенията в Конгреса на САЩ за оказване на натиск са несравними с натиска, който оказва Европейския парламент. И от стратегическа гледна точка смятам, че трябва да имаме стратегия. Обикновено стратегията не се обнародва, тя се изпълнява. Но аз сега ще обнародвам стратегията. приемете делегиран акт и ще видите как ще задейства Конгреса на САЩ. Но преди това приемете делегиран акт. Защото делегираният акт е вашият основен инструмент, вашето основно оръжие в борбата. И те ще трябва да се задействат. Защото ще видят, че има заплаха. Те ще кажат, а, това ще означава да въведем визи за 28 държави. И Това ще доведе до спорове, дебати в Камерата на представителите. Така че в момента, в който приемете легиран акт, ще видите какво ще случи. И Европейския парламент и Конгреса на САЩ ще вземат окончателно решение. Но първо приемете този делегиран акта. И ние сме убедени в вашия дипломатически капацитет, а пък вече натиска ще се оказва от страна на парламента. Наистина, аплодираме на това, което каза господин Диастемера. Не искам да удължавам тази част от нашето заседание, но наистина това е процедурен въпрос. Просто започнете процедурата. Това е политически акт. Вие никога не можете да се отнасяте снисходително към комисията Либе. Политиката в този случай е процедура. Господин Диас Демера ви даде план. Започнете процедурата и вижте какво ще се случи. Точно това е нашата молба към вас. Вие нямате никакви съмнения какво иска нашата комисия. Вие ще чуете тази позиция на нашата комисия и пленарна зала. Ние ще отправим въпроси към вас. Не искаме да изпълните процедурните си задължения. И мисля си, че никой не може да го каже по-добре от господин Диес Дамери и госпожа Интвелт. Много правилно каза, че ако има правно задължение, какво може да се говори за политически съображения? също така, нека да помислим за ситуацията, нестабилната ситуация на страните, които са засегнати. Така че просто започнете процедурата. Искате ли да кажете нещо? Благодаря. А, да, питате политик пред микрофон дали иска да каже нещо. А, разбира се. А, искам да ви кажа, ми, ако искате да оказвате натиск върху нас, може да го направите и а, ние можем да разширим обхвати на нашите аргументи. Благодаря ви. Mr. is on his way, to one minute. Colleagues, um, we have the point 11. Uh, Точка 11 сега следва. Ще изчакаме докладчика, който е на път. Ще изчакаме около една минута. Уважаеми колеги, моля вземете местата си и ще можем да започнем с точка 11. Положението с основните права в Европейския съюз през 2015. Йозеф Нат е наш докладчик. Кратко въведение Става въпрос за изменения за годишния доклад за основните права в Европейския съюз. Е, става въпрос за анализ на много въпроси, свързани с тази тема в Европейския съюз. Над 900 изменения са внесени и а, ние ще а, разменим мнение с докладчика по измененията. Нека да започнем с нашия докладчик и с анализа на всички 986 изменения. Ако сте готов, да, благодаря ви. Uh, let's say, uh, uh, uh, me to thank you for our colleagues. Искам да благодаря на колегите за това, че изпратиха изменения по доклада. 986 на брой са измененията. Достатъчно са. А, е, освен това и писмения превод отнема време. Работим върху два компромиса. 900 изменения са свързани само с една част от всички 66 области. Виждате с какъв обем от работа си имаме работа. И искам да ви информирам и за самата система, по която действаме. <laughs> Uh, we don't take uh, amendments. Не приемаме изменения по теми за 2016. Много работа имаме, така или иначе. И ние изготвяме доклад за 2015. Няма нужда да разглеждаме въпроси за 2016. Има и резолюция за изпълнение на директивата за противодействие на трафика на хора. Вече имаме такава директива в проекто доклада. Не взимаме предвид отделни съдебни случаи, разглеждани от Европейския от Съда по човешките права. Има много полезни изменения, трябва да кажа, но ние се опитваме да избегнем при покриванията. Има изменения, свързани с, с върховенството на закона. Госпожа Софи Индвелт се справя много добре а, по тази част на доклада. Нямаме а, намерение да преразглеждаме нейния доклад и не искаме да има никакви а, дублирания при измененията. Опитваме се да имаме един по-общ подход от гледна точка на основните права. Много полезни изменения са изпратени от ам, групата за защита на децата искаме да работим за ефективна система за попечителството и за крилата на децата и да се извършва обмен на информация между отделните звена. Ще има и нова глава за цифровите права. Говорим тук за много важен въпрос – като се има предвид, че новите технологии са неизменна част от основните права, когато говорим за, дронов, е, за дроновете, за ам, турмоза в интернет или закрила на правата на децата в интернет. Разглеждаме основните права в един по-широк контекст. Не искаме да се губим в подробностите, като навлизаме в специфични въпроси, които са включени в специални доклади. Тези 986 изменения се опитваме да ги обработим по такъв начин, че да изготвим компромиси, които да всички идеи. Ние няма как да ги внедрим в а, самия доклад. А, не искаме да се размива формулировката а, в текста. ще е, включим е, ситуация на основните права за 2015 година като цяло и сега очаквам вашите коментари. Благодаря. Да, винаги е много трудно да се обработват такъв е, обем от изменения. Разбирам ви, някои колеги искат да вземат думата по измененията. Започваме с Кристин. Е, е, Благодаря за тази презентация. Исках да се спра на няколко изменения, които съм подала заедно с колегата Силви Гион, които имат за цел да подобрят и довършат проекта по няколко теми, които за нас не са само подробности. Ам, са теми от по-голямо значение. Първо, трябва да имаме предвид, че се увеличава насилието срещу жените, нещо, което е нарушение на основни права и брутална форма на дискриминация, която е и, и причина и последица от неравнопоставеността между мъжете и жените. Това е явление, което засяга целия Европейски съюз, което се отразява на е, цялото общество, на всички граждани, на мъжете и жените. Е, и на обществата като цяло, жените и момичетата не са е, достатъчно добре защитени навсякъде и е необходимо да се засили европейската политика за борба срещу насилието срещу жените. Е, това започна през 2015 година. Имаше конвенция в Истанбул и от страна на Европейския съюз и всички държави членки трябва да се действа за разработване на конкретна директива трябва да се защитят всички жертви на сексистско насилие, включително хората, принадлежащи на групата ЛГБТ. И освен това мерките срещу трафика на хора не трябва да пречат на защитата на жертвите на трафика на хора. Ние сме против административно обосновано задържане на жертви на трафик на хора и на непридължени малолетни лица. И накрая подадохме няколко изменения по друга важна тема, която не е включена в доклада, но за нас е изключително важна, именно върховенството на закона, основна е, част от Европейския съюз, но през 2015 година вече виждаме някои нарушения и необходимо Европейския съюз да настои за спазването на върховенството на закона навсякъде в държавите членки. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно. Основните права на гражданите да могат да бъдат защитени ежедневно. Благодаря. Ана Мария Крацабилт. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя колегата Йозеф Надя за това, че включи толкова добре и толкова много от измененията в главата за правата на детето. Аз съм много доволна от това. Искам да призва всички колеги да подкрепим колегата и неговия доклад става дума за защита на децата в интернет от агресивното рекламиране, насилието в интернет. Също така, нека не забравяме за безследно изчезналите деца, насилието срещу децата като цяло. И тъй като това е доклад за основните права, с нарастването надигането на глава от страна на крайната десница, искам да кажа, че хомофобията, масовият тормоз, дискриминацията възоснова на сексуалната ориентация са неприемливи, тъй като това е нарушаване на основни права. И още веднъж искам да напомня на съвета и на комисията, че директивата за борба срещу дискриминацията в момента блокирана в съвета трябва да се придвижи напред, защото става дума за основни права. Надявам се, че този доклад ще бъде възможност да се постигне напредък в борбата срещу всички форми на дискриминацията. Благодаря ви. Екатерина Чиничи. Благодаря. Благодаря, Клод. И аз преди всичко бих искала да благодаря нашия колега Нади и всичките докладчици в Сянка за огромната работа и за продължаването на усилията. Също така е, искам да поставя акцент върху това, което каза госпожа Корац Билта. Трябва да се постави акцент върху правата правата на детето. Но искам да средоточа върху една друга тема. Смятам, че е абсолютно задължително да включим в основните права и правата, които позволяват да се защитят гражданите от рискове в интернет и искам да включим правото да бъдеш забравен, т.е. да се заличава съдържанието, което може да подложи под съмнение репутацията и достоинството на гражданина. Това са случаи, които са много чести в моята държава и в други. Има вече случаи на самоубийства. Сред самобилите се има и жени, и деца. Има много деца, подрастващи, които са жертви на кибертурмоз и други видове насилие чрез интернет. Искам още веднъж да благодаря на докладчика за извършената работа и искам също да се включат и тези аспекти в доклада. Благодаря, Силви. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на господин Питър Нидер Мюллер, докладчика Сянка от групата на социалистите демократи. Той моли за извинения, не може да присъства днес. Ще прочета. Господин Нидермюллер казва, преди всичко благодаря на докладчика и колегите докладчиците в Сянка за работата по измененията, които бяха, бяха много и тази година. Повечето изменения целят да се разшири обхвата на доклада, да се включат повече проблеми и групи, които обикновено не се включват докладите, защото забравяме за тях. Също така искам да подчертая, че върховенството на закона трябва да бъде основополагащ принцип. Има много проблеми, свързани с върховенството на закона през 2015 година, особено в Унгария и Полша. Очевидно е, че не можем да одобрим, да приемем доклад за основните права, без да посочим какви решения виждаме за посочните проблеми. Разбира се, трябва без да цитираме дословно конкретни текстове от доклада Индвелта да отразим тези идеи. Също така системно се пренебрегва групата ЛГБТ, затова смятаме, че трябва да има отдален раздел за техните права. Също така в раздела за равноправието между половете. Също така Необходимо в раздела за насилие срещу жените да се включи по-широката тематика на равенството на половете. Също така е важно да бъдат застъпени сексуалните права, репродуктивните права, особено в светлината на последните събития в Полша и законодателството, което се обсъжда в Полша и в Ирландия. Що се отнася до ромите, ние заличихме текста за Русия се използва на деца, защото това в неявна форма посочва, насочва вниманието към ромите и по този начин маскира един сложен въпрос и смятаме, че криминализирането на Русията не е решение. Видяхме, че в Унгария има криминализация на бездомните. Смятаме, че криминализирането на подобни прояви е дискриминация срещу ромите. Също така има изменение за отделен раздел за свободата на вероисповеданията и свободата на медиите. Скорошното закриване на всекидневника Непсабачак в Унгария е проява на намеса в медийния плурализъм. Също така искам да се гарантира свободата на вероисповеданието, особено светлината на последните събития, когато видяхме дискриминация срещу евреите и мусулманите. След вчерашното заседание докладчиците в Сянко очаквам с нетърпение един конструктивен дебат и работа върху компромисите. Предстои да извършим сериозна работа преди през ноември да можем да приемем, да одобрим този доклад в комисията. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Докладчика отново има думата. Заповядайте. Много благодаря, много благодаря, колеги, за вашите коментари. Мисля си, че виждате, че Проблематиката е много широка, има много широк спектър от проблеми и наистина заедно с докладчиците ще трябва, докладчиците в сянка ще трябва да работи много усърдно, за да отразим всички гледни точки. Бих искал да благодаря на всички за внесените изменения, за изказванията, които чухме тук, особено за правата на детето. Още в началото на работата си споменах, че искаме да се съсредоточим върху някои проблеми, които обикновено не се отразяват в другите доклади или се отразяват много рядко. Искаме да се спрем върху проблемите, които са конкретни за 2015 година, наистина много е важно да включим правата на детето и виждам във всички раздели, особено в раздела за правата на детето, но във всички други раздели също. Мисля си, че ще видите, че отразяваме тази проблематика. Може би ще отговоря само на едно изказване – Върховенството на закона също така е включено в доклада, но не искаме да обвиняваме и да засрамваме конкретни държави. Разбирам колегите, които може би биха искали да използват този доклад и този форум за прокарване на национална политика, но мисля си, че докладът е на по-високо ниво и ние трябва да говорим по-общо за това какво се случва в Европейския съюз. За просията с използване на деца, аз съм убеден, че тук е станало недоразумение. Това не е някакво заклеймяване на ромите. Ние трябва да обсъдим този въпрос, защото ви виждате и тук в Брюксел и в много градове това явление се вижда и това няма нищо общо с етническия происход. Става дума за експлоатация за деца. И ако говорим за правата на детето, не можем да затваряме очите си за това явление, защото то... по този начин можем да засегнем определен националност или етническа група в Европа. Не смятам, че това е правилна позиция, но разбира се, трябва да говорим на заседанието на докладчиците в Сянка по този въпрос. Много ви благодаря. С нетърпение очаквам продължаването на работата. Благодаря ви. Благодаря ви. На 17 ноември ще се гласува доклада в комисията Либе. И е сега Колеги, нека да направим кратка пауза до 10.40. Имате процедурен въпрос? Да, моля. Да, да, точно процедурен въпрос. Може би, може би сега бихме могли да изслушаме съобщението за триалога по визовия кодекс преди почивката, защото има някои колеги, особено докладчици в сянка, които трябва да присъстват на други заседания, например госпожа Валеро трябва да бъде малко по-късно на друго заседание, а тя иска да присъства на обсъждането на ситуацията с визовия кодекс. Ако всички съгласни, не възразя, можем да използваме на, по този ефективен начин нашето време. Благодаря ви за това предложение. Много ще се радвам да използвам по този начин времето. Извинете у нези от вас, които искаха да пият кафе. Може би в паузата. Да, аз исках почивка, исках да пия кафе, трябва да си призная. Но наистина ще продължим да работим и ще се вземем с въпроса за преработване на визовия кодекс. И така, колеги, четвърта точка. Съобщение за преговорите на 16 март гласувахме в комисията за този доклад и започнахме преговори с съвета и комисията от гледна с оглед за започване на процедурата за постигане на съгласие на първо четене. Давам думата на докладчика и разбира се после колегите, които искат да се изкажат. Така имате думата. Фернандо, благодаря господин председател, благодаря ви за разбирането, благодаря на всички колеги. за това, че ми позволиха да направя това кратко съобщение за текуща ситуация с това важно досие и искам да ви предоставя актуална информация за това какво случва с визовия кодекс. Там има разпоредби, които се отнасят пряко до гражданските свободи – трябва да имаме обща визова политика, трябва да имаме общ визов кодекс, трябва да имаме и общо управление на външните граници на Европейския съюз. По този начин ще се гарантира свободно движение на хора, идващи от трети държави на територията на Европейския съюз. Въпросът е в това, че след инициативата на комисията ние забуксувахме тук, защото се сблъскахме с липса на политическа воля от страна на съвета. Съветът изобщо не искаше да прави каквото и да било, за да се постигне компромис с Европейския парламент, т.е. нас, с комисията Либе. видяхме тази липса на политическа воля в много от нашите контакти с съвета до сега и на заседанието по тристранните преговори, например вчера имахме среща с словашкото председателство в присъствието на комисията, чел с генералния директор господин Рутен и прегледахме цялото досие и обърнахме внимание на въпроса на хуманитарните визии. Преминахме след това към обсъждане на общото облегчаване и сътрудничество с държави, които наистина искат да се постигне споразумение за реадмисия с държави членки на Европейския съюз. След това обсъждахме делегираните актове и актовете за изпълнение особено заявленията за визи, след това задължителното представителство, след това работихме по определените на близки роднини и говорихме също така за многократните визи, съответния механизъм за тях. По нито една от тези глави не видяхме никаква готовност, никакъв сигнал за желание от страна на съвета да направи стъпки в наша посока. Ние показахме готовност да постигнем компромис по всяка една от тези глави. Показахме готовност да се придвижим напред от първоначалната позиция на докладчика и докладчиците в сянка, т.е. позицията на комисията Либе по въпроса. И ние направихме стъпки посока към съвета, но не видяхме никакви сигнали от страна на съвета, че те имат намерение да се предвижат в наша посока. Ако това беше единственият случай, в който това се случва, това може би нямаше да бъде толкова възмущаващо, но има много други досиета, по които съвета само протака и ни оставя в ситуация на буксуване, на блокиране натъпчен на място. Ние трябва да разберем, че сега ние сме с законодатели. Те трябва да го разберат в съвета. Не са само те, които приемат рамкови решения, както е било в миналото. След Лисабонския договор ние сме с законодател. И ние сме от съществено значение. Без нас не може да се приеме законодателство. Но това не се случва, защото съветът нищо не прави. И искам само да добавя, за да сте наясно с сериозността на ситуацията, че не става дума за хуманитарните визи. Ние в Европейския парламент имаме право да поставим въпроса за хуманитарните визи. Защо? Защото проведохме редица изслушвания, в които изслушахме хуманитарни организации, юристи, неправителствени организации, религиозни организации представители на гражданското общество, които говориха за трагическото измерение на хуманитарната криза. Ние го наричаме кризата на бежанците, но не става дума само за хуманитарните визии за които съветът не иска да отстъпи изобщо от своята позиция. Съветът изобщо не иска да направи никакви стъпки в посока компромис по облегчаване сътрудничеството по реадмисията, по делегираните актове, актовете за изпълнение или задължително представителство, нещо, което улеснява издаването на визи за толкова много хора. По определението за близки роднини и многократните визи. Т.е. ако съветът не желая да сътрудничи, изобщо няма да има никакво законодателство, защото съветът не разбира, че за да стане факт това законодателство, те имат нужда от съвместно съгласие. Те имат нужда от съгласието на другия съзаконодател. И те не го разбират. Те не го разбират в много други важни досиета. Пакета за обежището, шенгенското законодателство и неговата реформа. Съветът по всички тези досиета не иска да се привижи. И ако продължат нещата така, в края на този мандат ще имаме абсолютен ще има абсолютна катастрофа от гледна точка на резултатите. Просто наистина се проваляме като Европейски съюз заради тях. Благодаря ви. Има един докладчик Сянка, който иска да се каже Бодъл. Благодаря. Исках да изразя своята подкрепа за докладчика, тъй като нямаме какъвто и да било отговор от съвета. И това не е единственият такъв случай. Същото се случва и в тристранния диалог по механизма за временно преустановяване, където съветът не е предприел каквото и да било. Отговора, който получихме от съвета за хуманитарните визи, беше следният. Има национални визи. Това е достатъчно, но всъщност реално това не води до резултати. Щом не се използва, щом нито една страна не го използва, значи трябва да се направи нещо и да се променят нещата. И така искам да изкажа пълната си подкрепа за докладчика. В тристранните срещи е много важно твърдо да защитаваме позицията си, защото, както бе казано, съветът отказва да разбере, че ние сме със законодатели по тази тема. Трябва да го разбере. Благодаря за НП, господин Бекер. Благодаря, господин председателю. Искам да се придържам към своето изказване и между нас двамата с докладчика а именно не трябва да има намесва, не трябва да има намеса в а, а, начина по който докладчика води а, тристранните договори, тристранните преговори. Ние трябва да сме едини, да застанем зад него, но трябва да кажа, че съвета показва недостатъчна готовност да действа в духа на решението на а, комисията в парламента. Съответно, това е и решението на парламента. Съветът аргументира, с нещо, което и ние сме посочвали, но това не е аргумент, който е бил посочен по време на тристранните преговори. А именно, че хуманитарната виза не трябва да се а, обсъжда в а, контекста на разпоредбите за другите визови режими, свързани с артистите, бизнесмените и така нататък, и с туристите. Ам, не виждам а, тук да има някакъв отказ. По-скоро става въпрос за тактика по време на преговорите. Когато се водят тристранни преговори, такава тактика е а, логична, когато се търси компромис. Така че смятам, че е възможен компромис относно роднините, това понятие. В основните права има ясни дефиниции, както и тази за, за близките роднини, за внучето, дори за бабите и дядовците. Според нас съвета възпира по-нататъчното развитие на преговорите. Важно е това, което иска докладчика от съвета, а именно ясен сигнал дали са за хуманитарната виза. Това може много лесно да бъде съгласувано, ако съвета и, парламента поемат своите задължения. Говорим тук и за логистични действия и за а, възможността за преместване. Апелирам към всички вас, които не искат а, изменението на визовия кодекс да е в ущърп на тези, за които е създаден. Има много а, важни бизнесмени от трети страни, които имат бизнеса в Европейския съюз. Има много туристи, които искат да посетят Ев, е, Европа, а, както и а, е, много артисти. Ам, и така, както казах, съвет от тактическа гледна точка се а, е, подхожа много неудачно. А, Докладчикът в много фази е показал а, своите а, добри способности в всеки един етап на преговорите, но и той ще а, успее и за напред, ако ние, разбира се, се обединим, имаме стабилност нова Сесилия. Благодаря много. Съвсем накратко. Ще се изкажа нашия докладчик Сянка Жерар Депре. Не е тук днес, но ме помоли да е, заявя нашата подкрепа за докладчика. Е, че, казва, че се надява да се постигне добър резултат и е, искам да се възползвам от възможността да кажа същото и по доклада Гион за сигурните е, страни. Е, там също той подкрепя докладчика. Благодаря много. Променихме реда на представенето на темите, тъй като е, и за това няма представители на комисията, които да могат да реагират и на съвета. но много ви благодаря за коментарите. Имаме още две ми, минути. Е, има друг е, тристранен диалог, е, за който можем да поговорим. Госпожа Гиоме докладчик. Je disais, monsieur le président, ce Чувате ли ме? Казвах, господин председател, че ще направим така, както вие предпочитате. Мога да направя изказването си, може и да преминем незабавно към гласуването, както ви реши. Ами само една минута остава до гласуването, така че ако и други колеги искат да коментират, може би ще се забавим и ще караме всички да чакат. Ако някой от вас се чуди за какво говорим, а, става дума за това, че включихме допълнителна тема. Изтеглихме допълнителна тема за обсъждане преди това гласуване. Благодаря. So colleagues, as soon as everyone has taken their seat, we'll begin the votes. Замете местата си и започваме гласуването. Ще гласуваме по две теми и след това ще одобрим календара. Yeah, let's go. Is everyone ready? Okay. Готови ли сте? Знам, че ти си готов, Томас. Питам останалите. И така, електронно гласуване по 12-та точка става дума за автоматичния обмен на данни, свързани с ДНК в Дания. Изчаквам. пауза, докато координатора на НП намери картата си. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. I don't know who that was. I don't know whose report that was. Oh, oh, Не знам на кой беше този доклад, но има голяма подкрепа в залата. След това, отново, обмен на данни, свързан с дактилоскопични е, данни в Дания. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Okay. Thank you very much. And, uh... Благодаря. С това приключи гласуването. Благодаря, колеги. Точка 14. Приемане на годишния календар за срещите на комисията Либе през 2017 година. Координаторите са одобрили проекта календара. Разполагате го. Можем ли да го считаме за прият? Можем. Благодаря. С това приключи гласуването. Благодаря, колеги. И така, колеги, 15-та точка, ако не възнамерявате да останете за нейното обсъждане, моля, напуснете залата възможно най-тихо. За съжаление, по 15-та точка докладчика ни Ана Гомеш не е тук. Мисля, че идва. Госпожо Гиом, дойде моментът за вашето изказване. И така, ще се занимаем с точка трета. Доклад за тристранния диалог от госпожа Гиом, който напуска да го направи е, тихо, моля. Благодаря. И така, точка трета. Тристранния диалог за страните за е, считани за безопасни, свързан с ам, международната закрила. Първият триалог беше на 13 септември. Госпожа Гиом ще ни уведоми. Заповядай, Силви. Благодаря, господин председател. Както вече казахте, е, проведе се първата тристранна среща 13 септември, следващия на 19 октомври говорихме за позицията на комисията Либе, която беше приета на 7 юли миналата година. Благодаря. Става дума за един висококачествен текст, свързан с засилване на хармонизиращия е, аспект, подобряване на методологията за оценка на съответните трети страни и, ме, и бърз и по-гъвкав механизъм за преразглеждане на списъка от по-рано. Потвърдихме и процедурната рамка за защита на основните права. Започнахме дискусията с съвета по календара, по общия контекст, както добре знаете. Обсъждането на темата съвсем не е лесно по различни причини. Списъкът страни, който се предлага, реално не е, е предмет на е, достатъчно подробна оценка на обстоятелствата. Използва се този концепт е, безопасни трети страни, за да се подценява капацитета или на, да се надценява капацитет на някои страни да се справят с е, миграционната криза. Не трябва да забравяме, че не всички страни са били внимателно оценени и това създава трудности в нашата работа. И тук настоявам на, на тази тема, именно координаторите имаме да свършим доста работа по различните елементи от текста, за да настоим за кохерентен и последователен подход. От разбира се, трябва да се има предвид, че Европейския списък на безопасните трети страни вече е, е, бил предмет на доста обсъждания, включително и в много държави и членки. Обсъждала съм темата с колегата Лаура Ферара. Говорим за е, процедурата има конкретен регламент за европейския списък за безопасните трети страни, който следва да бъде включен в общия процедурен регламент. Сега по съдържанието и резултата от първия тристранен диалог и за следващите етапи – Първо, има опасност от сблъсъци с съвета по доста теми. Първо, по въпроса за хармонизацията. Временно се преустанови действието на националните списъци а, на безопасни трети страни, за да се привилегирава европейският такъв списък, но съветът е против и смятат, че трябва да има и национални европейски списъци. Това обаче за мен е трудно съвместимо с желание за хармонизация на процеса. Напротив, това може да задълбочи различията. Вторият важен въпрос, и тук отново говорим за основни е, права, е, става дума за засилване на ня... приложението на някои права, преустановяване на действието на някои мерки, особено за някои а, уязвими групи, по-конкретно непридружаваните малолетни лица. И е много трудно да се разглежда този списък, без да взем, се вземе предвид позицията на останалите търсещи обежище. И накрая, по методологията. Множество организации имат конкретна роля, която има е отредена като ВКБОН и други. Не се опитваме да създаваме нови репресивни мерки, но да трябва да има определени защити, за да помогнем работата да върви добре. Има обаче е, стратегия на избягване на някои въпроси от страна на съвета. Съветът се опитва да отклони разговора от някои въпроси. Говори се за е, прехвърлена част от темите в е, общата тема обежище. Също така няма желание да се действа достатъчно бързо за предприемане на мерки по темата от страна на комисията. Имах и неформални срещи. и позицията на Жерар Депре не е случайно е такава, каквато беше заявена по темата. Опитват се да ни прехвърлят горещия картоф. Обаче, в хармонизацията на основните права е важна ценност, която е включена в позицията на парламента по тези списъци. Ако това не стане, регламентът ще бъде изключително усъкътен. това е сложна и темата, но трябва да бъдем твърди в защитата на позицията на парламента. Благодаря. Благодаря, Силви. Да, даде ни много подробности. Иска ли някой да направи коментари по темата? Ако ли не, благодаря ти, Силви. Това е много важна част от пакета за обежището. Госпожа Гомеш все още не е тук. Благодаря за гъвкавостта и благодаря, че се занимахме и с тази тема. Госпожа Гомеш не е тук, така че няма как да се занимаем с 15-та точка. Нека да видим дали не можем да се придвижим към точка 5 от дневния ред, а именно годишен доклад за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – срещу измамите. Госпожо Ченичи, е, готова ли сте да се занимаете с темата на този етап? Колеги, приемате ли? Непрекъснато променям дневния ред, е, за това е добре да ви попитам дали сте съгласни. Госпожа Холмайер. Имам един въпрос. Колегата Чиничи не може да е тук утре. Можем ли днес да се спрем? на темата и за терори, тероризма, мога да предоставя информация състоянието на нещата и госпожа Ченичи да може да вземе отношение и тя по въпрос, защото е днес, само ако е възможно. Uh, Много добра идея. Имам ли вашето позволение, колеги, да променим дневния ред? Благодаря ви. Благодаря, че сте толкова конструктивно настроени. В такъв случай да се занимаем с тази точка и после с въпроса за тероризма. Е, добре. Благодаря, Клод. Нека да благодаря на Моника за предложението, защото така ще имаме възможност да се занимаем и с тероризма. Що се отнася до становището за защитата на финансови интерес на Европейския съюз, по което аз съм докладчик, днес обсъждаме тази тема. Многодишният доклад все още не е изготвен. Очаква се той да бъде публикуван в края на годината. Ако разполагахме с информацията от годишния доклад, щяхме да имаме повече яснота за общата картина и щяхме да имаме повече яснота за тенденциите. Щяхме да можем да подхождаме по- конкретно и да оценим въздействието на съществуващите законодателни мерки на национално европейско равнище. Измами има, това е сигурно, и те са в държавите членки. Загубите са близо 100 милиарда, 1000 милиарда годишно. или по-скоро 1 милиард. Годишно има различни препоръки, които са били издавани година след година за защита на европейския финансов интерес на европейско равнище и на национално равнище. Необходимо е да се намесим, за да защитим гражданите, за да контролираме, да следим темата и да докладваме пред гражданите до каква степен и с каква коректност се използват европейските фондове. Има много тясна връзка между измамите и корупцията. И чрез корупция се финансират дейности на организираната престъпност и тероризъм. Така че тук става дума за много важни опорни точки, които ни дават възможност да подчертаем, че тук става дума за много сложен феномен и трябва да се намесим. Ясно е, че е, в Европейския съюз трябва да настоим на прилагането на инструментите, които ни позволяват да се борим срещу това явнение, е, Европейската прокуратура, е, директивата за защитата на финансови интерес на Европейския съюз, това са все инструменти, които ни позволяват да преодолем разширяването на това явление и е необходимо да повторим и да повтаряме многократно колко е важно да се напредне по тези два инструмента. След това, в текста поради липса на пространство не съм записала някои елементи, но е много важно да се спомене ролята на подаващите сигнали в борбата срещу измамите и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Това е въпрос, с който се занимаваме сега в Комисията по бюджетен контрол, на която също съм член и смятам, че е необходимо комисията да предложи директива, която да даде възможност да се вземе предвид позицията на Европейския парламент. Трябва да се защитят интересите на Европейския съюз и ролята ни е много важна в тази връзка. В заключение искам да кажа, че и аз ще подам изменения към доклада си. Благодаря, Катрин. Томас. И уводни слово, че му на тето справя с ни спрупа. Благодаря ти, Катерина. С удоволствие работя с теб по този доклад, защото оценявам високо това, което си направила в тази област, що се отнася до противодействието на измамите, финансовите измами. Въпреки, че някои държави членки се противопоставиха и не отдадоха дължимото значение на тази тема. Въпреки всичко, последните две години беше постигнат голям успех. в докладът ще се посочва, че Европейския съюз не е отбелязал ни ам, достатъчен напредък пред последните години. Липсва рамка за противодействие на измамите, прането на пари и други подобни дейности. Сегашната директива е неефективна и няма възможност да окаже достатъчно високо ниво на защита на европейските интереси. ПИВ директивата все още е в застой заради държавите членки в съвета. Ние искаме да се противодейства на измамите по-добре и да се засили сътрудничеството между държавите членки. Директивата ПИВ именно за защита на финансови интереси на ЕС, трябва да цели да защитава по-висока степен интересите на Европейския съюз, що се отнася до финансовите въпроси. да се а, допусне съдебното преследване, арестуването на измамниците в а, съответните държави членки. Тези измами са свързани много често с други престъпни дейности. И в интерес на Европейския съюз е, както и в интерес на държавите членки, да се противодейства на, тези, на този вид престъпни дейности. Нещо друго, което Катерина не спомена, но то трябва да бъде подчертано – Директивата ПИВ трябва да бъде приета и ам, транспонирана възможно най-бързо. Много държави членки а, са изправени пред а, бюджетни а, дефицити. Този път а, никой няма да може да изчисли колко а, средства ще се изгубят. А, ам, защото на е, финансовите измами трябва да се противодейства съвместно, за да се знае а, е, какви загуби могат да бъдат избегнати. Благодаря ти, Томас. Хуан Фернандо иска да вземе думата. Благодаря. Няма как да изпусна тази възможност е, да кажа отново, че има висящи а, досиета, които са блокирани от съвета, включително и директивата ПИВ за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Те блокират а, просто тези досиета и не изпълняват ролята си на съзаконодател, не а, отказват и а, правото на Европейския парламент да създава законодателство в областта на, на наказателното право. Говорим и за въпроси свързани с ДДС. Има съдебно решение на Европейския е, съд и няма съмнение вече, че ДДС е от значение за европейския бюджет. Да, разбира се, това е така. Говори. Това, е, ДДС е важен и за държавите членки, но делът от ДДС, е, който се отрежда на Европейския съюз, също е значим. Трябва да се осигури защита срещу масивните измами в размер на милиарди евро годишно. Ето отново казвам, че съветът не показва никаква готовност или желание да постигне компромис Европейския парламент, когато говорим за досиета, които водят до изпълнение на целите, заложени в ДФС в областта на правосъдието и а, сигурността. Не само визовия кодекс, но и редица други досиета са в застой. Няма законодателна дейност, няма политическа дейност, защото съветът е липсващата брънка в а, тази важна а, верига, свързана с функционирането на Европейския съюз. Благодаря ти, Фернандо. Благодаря ти, Катрина. Това становище е много важно. Всичко го знае много добре. Благодаря ти, Томас. Срокът за нас на е 25 октомври. Благодаря ви отново. С позволение на колегите можем сега да преминем към 27 точка, която е предвидена за утре в 12.15. Става въпрос за борбата с тероризма и замяна на рамково решение 22475 ПВР на съвета относно борбата срещу тероризма. Ако нямате нищо против, сега ще разгледаме тази точка. Искам да помоля докладчика госпожа Холмайер да вземе думата и да ни информира за състоянието на тристранните преговори. Благодаря, господин председателю, за гъвкавостта, която проявихте и а, включихте тази точка в дневния ред днес. Преговорите с комисията и съвета протичат относително хармонично. Съветът изрази а, съгласие да приеме някои от позициите на парламента по въпроси, а, които са важни, като темата за пропагандата, право на изразяване на собствено мнение и така нататък. Тези теми да бъдат включени в текста. По различни други теми вече доста сме сближили позициите си, като например по обучението, е, набирането на доброволци, по отношение на интернет страниците. Що се отнася до жертвите, направили сме една първоначална стъпка ам, да има координационен център, както и а, е, да се създадат условия във всяка една държава членка, ако а, е, има атентат, а, е, да се предприемат мерки, да се окаже помощ и на жертвите, не само да се мисли за преследването на извършителите, да се предвиди болнично лечение. До сега това е, а, това е било трудно, защото някои от хората не са били здравно осигурени. А, този въпрос трябва да бъде изяснен, когато някой има нужда от а, спешно лечение или от последващо лечение, да го получи. Да се е, има предвид и. А, това, че жертвите могат да имат нужда и от психическа или психологическа помощ. С други думи, понятието за жертви трябва да включва всички тези аспекти. Надяваме се, че по отношение на Координационния център ще отбележим допълнителен напредък, що се отнася до правните въпроси относно наказателно наказателното а, преследване и информацията а, на, а, подадена от близките, информация, която се подава от болничните заведения, да се предоставя на близките, всичко това да бъде обхванато. Движим се бавно напред. Друга тема, за всяка жертва да се финансира ам, ам, правна помощ. Не само няколко държави членки искат такава правна помощ, някои не. И <laughs> опасявам се, че съвета ще а, държи на своята позиция по този въпрос, но има и други важни теми, които обсъждаме от страна на съвета. Има раздвижване и се надявам, че по време на следващите две или три тристранни срещи ще стигнем до солидни компромиси, които да обхващат и нашата позиция, и позицията на съвета. Благодаря на комисията на Европейската комисия, защото тя винаги е там, готова е да съдейства за постигането на компромиси и за това благодаря на комисията за това, че действа като посредник. Благодаря ти, Моника. От името на SED е Катрин Ченичи. Sì, grazie, grazie e grazie a Благодаря ти, Клод, благодаря ти, Моника. да, много добра работа е свършена по време на, тристранните, на тристранната среща вчера. Отворени сме и ние и другите страни за провеждането на дебат. Текстът, който е добрен в комисията Либе, се обсъжда и по време на тристранните срещи. Компромисите са възможни и се надяваме, че ще стигнем до едно решение, което ще удовлетвори всички страни. Темата е много сложна не на последно място важен е въпросът за жертвите, за координационния център и за помощта, която могат да окажат тези центрове на, жертви, на жертвите. Вчера по време на заданието на координаторите обсъдихме, че можем да включим и други е, неща, които да са от полза за жертвите на тероризъм има много невинни а, жертви. Тероризмът по принцип е насочен към самото статукво, към държавата. Но, а, за съжаление, гражданите стават жертва, невинна жертва на тези атентати. Това е един сериозен проблем. Ам... Що се отнася до правната помощ, тя е свързана с допълнителни разходи. Разбира се, както и Холмайер каза, ние ще държим да се обсъди този въпрос. Трябва тези жертви на тероризъм да имат право да се защитят можем да кажем, че много добра работа е свършена като цяло по време на тристранните срещи и се надяваме, че ще постигнем добри компромиси, които да бъдат приемливи за всички. Благодаря на Европейската комисия за техния принос, който е много важен. Надявам се, че постигнем баланс, който е много важен за тази директива. Освен това е необходимо възможно най-бързо да приключим с а, преговорите по тази тема, по тази директива. Благодаря. Госпожа Бесеро. <clears throat> Много благодаря. Преди всичко искам да благодаря на докладчика Моника Холмайер за извършената работа по този доклад, който е толкова важен при замяна и актуализация на рамковото решение. В доклада се говори за това как да се борим с тероризма и рамкото решение вече е устаряло, защото има нови форми, трябва да се борим с радикализацията, с използването на интернет от терористи и за терористични цели. Има много нови политически компоненти и за това пожелавам успех на докладчика – и да може да се приеме директивата. Искам също така да поздравя и Моника госпожа Коничи за това, че така настоява да се включи въпроса за подпомагане и защита на жертвите. Защото наистина терористичните атаки са нападени срещу цялата държава. И всеки от нас може да се идентифицира с жертвите на туристични актове, защото това би могло да случи на всеки един от нас. и искаме да бъдат предвидени необходимите средства и комисията Либе ще отправи това искане и също така искам и аз да споделя загрежеността на Моника. Разбре, че определение това, що е жертва на тероризма, се оказва твърде сложен въпрос и много от а, участващите в обсъждането на проектирективата се въздържат а, от това определение. Мисля си, че не може в директивата за жертвите да не се говори. Защото ако някой е жертва на престъпление, ако някой, примерно, ми изтръгне от ръцете чанта на улицата, аз съм жертва на престъпление. Ако някой е жертва на трафик с хора, също така е ясно, че това е жертва. Затова е много важно да, да се борим за това да се определи, що е жертва на туризма, да има правно определение, за което говореше Моника. Например, аз се бях свързала с една жена, която живее в Граната и сина й беше убит при атентат в Париж. И първото, което тя искаше да направи е да се обърне към адвокат, тъй като тя не знае какво е френското законодателство. В Испания има, за съжаление, много фестивализъм, включително ета, но наистина първата стъпка е адвокатът. Затова е толкова важна правната помощ. Ако това не се предвиди, наистина ситуацията ще бъде много осложнена. Благодаря ви. Благодаря ти, Тереза. Госпожа Макове, и по тази тема ли искате да се изкажете, моля? Ще говоря по тази тема. Аз съм докладчик в сянка от Екара. Искам да поздравя Моника и всички останали, които полагат усилия, свързани с това досие. Нещата напредват по много разумен и бърз начин. Относно координационните центрове в всяка една държава членка, те са много важни, защото ако се случи а, тъсичен атентат, хората трябва да знаят, че има един център, от едно място се координира всичко включително и а, помощта, в, която ще се оказва в бъдеще на някои от жертвите, които а, са оцелели, но имат нужда от а, психолог. Трябва да се знае, че има едно място в а, или един център във всяка държава членка, към който тези хора могат да се обръщат относно правната помощ. Вчера обсъдихме този въпрос на друго място. А, има и директива за правната помощ. И във всяка една страна, държава членка има съществуваща правна система за правната помощ. Това са тези, които се обръщат към съда, могат да се възползват от тази система за правна помощ. Не смятам, че страната, на която се случва терористичен атентат, ще а, е склонна да компенсира жертвите. Не мога да си представя, че, че се водят дълги дела за изплащане на обещетение, защото кой ще съдите? Кой друг, ако не е самата държава? To express his views on, on this point and uh, also това искам да кажа по тази тема и в заключение ще кажа, че трябва да приключим с това досие възможно най-бързо, както и с останалите досиета в областта на сигурността. Тук съвета не трябва да се разглежда като страна, която е против не, ние не се борим срещу съвета, трябва да се обединим, защото всички имаме е, един, една и съща цел да гарантираме сигурността на нашите граждани. Благодаря ви за тези коментари. На 20 октомври е следващата тристранна среща. Госпожа Холмайер сега за заключителни думи. Гос... Извинявам се, госпожо Холмайер. Корнелия, не те видях. Моля. Съжалявам, не те видях, че искаш да вземеш думата. Ти си докладчик в сянка от името на Гуе по тази тема. Ти си седиш там мирно и тихо и аз не те видях. Моля. Е клюд. Уважаеми Клод, тук съм все пак. Още веднъж ще се спра на някои въпроси. Първо, проблема с жертвите. Това е доста щекотлива тема. Присъединявам се към това, което каза са в Янко от СИД. Това са жертви, които, към които трябва да имаме специален подход. Има много мерки, в които се инвестира за противодействие на тероризма. И нещата не са толкова прости някои от жертвите на ам, терористичен атентат е, търсят един адвокат, обединяват, обръщат се към една и съща ам, адвокатска кантора. Не трябва да се ам, отнема правото, обаче, въпреки всичко, да ам, се възползват. Ам, въпросните жертви от услугите на адвокат. Ем, ако някой иска да се обърне към адвокат, трябва да може да го направи. Има и разпореди национално а, ниво. Е, Важно е това и за самите жертви. Ние не трябва да се намесваме в тези въпросни разпоредби. Това би било лошо. А, относно а, престъпленията, да, това терористичните атентати са престъпление. А, това по, по тази тема няма спор. Относно пропагандата и тероризма, кое се чете за пропаганда и кое не, има много сиви зони, в които се движим, когато разглеждаме дефиницията. Ам, има и други формулировки за заличаването и блокирането, които са много ясни, да се подава информация, когато е намерено решение в рамките на общността. Искам да благодаря на докладчика за това, че ни предоставя информация. Това е много добър подход и се надявам, че в бъдеще ще работим съвместно. Благодаря ти, Корнелия. Моника. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото всички са тук по време на всички заседания и винаги водим интензивна дискусия, така че можем по-добре да определим позициите си. Три неща ще кажа. Първо, за по темата за жертвите. Съветът е готов да разшири дефиницията възможно най-много ам, да се определи а, какви правни възможности имат а, самите жертви, какви са правата и на а, близките. Съвета е на наша страна, що се отнася до дефиницията за жертви. Съвета не иска да има обаче някакво категоризиране на това, че жертвите от а, терористичен, терористичен атентат са по-големи жертви, отколкото тези на насилие или нещо а, друго. А, Катерина каза също нещо и по а, този въпрос. Има и други теми, по които а, говорим. Правото на адвокат вече е прието, защото всеки има право на адвокат. Въпросът е в това, че държавите членки искат да ограничат правната служба по аналогия на правна, правната защита, по аналогия на правната защита, която предлагат на национално ниво. Ние не искаме да има прак на доходите, ние искаме да се дава възможност за нормална правна помощ, за възстановяване на разходите, нормални граници. Това е прието от държавите членки вече и за разлика от директивата за обикновените жертви, с тази правна помощ се обхващат и обещетенията, правото на обещетение и това трябва да бъде посочено в текста. Медицинското лечение, болничното лечение също трябва да се зачита като право на тези жертви и то да е безвъзмезно. Всички тези неща са а, предмет на обсъждане. Сега се говори за прага на доход, а, под който може да се окаже безплатна правна, служ... правна а, защита. Дефиницията трябва да включва също и, че а, всеки има право на свободно изразяване на мнение. всичко е включено и в преамбюла, че когато тези, това обаче мнение е с цел провокация, то не е обхванато. Трябва а, да се имат правите изказванията, които имат за цел подготовка на извършване терористични атентати. В съвета съвместно с комисията изразиха своите безпокойства, които бяха сходни с нашите. И смятам, че ще е, намерим общ език относно доставчика на услуги. А, те, е, доставчици на услуги не поемат отговорността, която беше предвидена а, в началото и вчера съвместно одобрихме а, текста, който обсъдихме, отбелязахме напредък и съвета ам, съвета има раздвижване по някои от въпросите, които стоят на дневен ред. Това е благодаря и аз от своя страна, докато сте в сянка. Much, uh, Много благодаря. Моника, приключваме с тази точка от дневния ред. Много благодаря на всички за проявената гъвкавост. Сега преминаваме към точки от 6 до 10. Това е разглежда на проекто препоръките за сключване на споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване с редица държави. Госпожа Габриел, тя е докладчик по тези точки. Става дума за такива споразумения с Кирибати, за Микронезия, Тувало, Соломоновите острови хубави места, госпожо Габриел. И разбира се, тези споразумения предвиждат безвизов режим за гражданите на тези държави, които пътуват до Европейския съюз за максимален период 90 дни във всеки един период от 180 дни. Заповядайте, госпожо Габриел, имате думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искала да кажа, че за мен е удоволствие да представя тези пет доклада, отнасящи се до сключване на спогодби за безвизов режим, за краткосрочен престой с Република Кирибати, с федеративните щати Микронезия, Тувало и Соломоновите острови. Тези държави ще имат отрицателния списък към положителния и марш... Така че очаква се да се сключат споразумения, защото в момента се изпълняват само временни споразумения. Очакваме тези споразумения да придобият постоянен характер. И за това не можем да внесем изменения, защото можем само да отхвърлим или да утвърдим тези споразумения с въпросни държави. Има някои важни моменти в проекто доклада. Първо, Става дума за допълнителна економическа полза. Това беше първата тема, която исках да включа, тъй като има важно значение от економическа гледна точка и за Европейския съюз, и за третите страни, независимо от това дали се отразява на туристическите потоци или на пътуванията на инвеститори и предприемачи мерките в областта на визата са свързани с две паралелни процеса. Първо е, отрасъл на туризма за някои тези острови, Кирибати, Микронезия, например, както и договарянето на споразумение за економическо партньорство с 14 тихоокеански държави, включително тези, по които говорим днес. Различните споразумения за економическо партньорство партньорство са важни и за да се постигнат взаимни ползи. И вторият е, инструмент, който според мен е важен, е политическата и символична стойност на тези споразумения. Ясно, е, че тези споразумения е, са още една стъпка напред, една конкретна стъпка в задълбочаването на отношенията на Европейския съюз и тихоокеанските страни, които са членове на АКТБ. По този начин се задълбочава раз... диалога и по теми, свързани с правата на човека, защита на околната среда, промените в климата, както и е, се позволява задълбочаване на економическите отношения. В контекста на тези споразумения ще имаме възможности да продължим да разработваме теми с страните от АКДП по тем, теми важни за Европейския съюз, като равнопоставеността между жените и мъжете. Също така, визите са важни за гражданите, за туристите, но и за онези, които искат да посетят семействата си. И тези споразумения, тъй като днес вече нееднократно говорим за визите, са важни за задълбочаване на връзките между хората. На трето място в своя доклад подчертавам, че във връзка с тези рискове няма опасност нито за сигурността на европейските държави, нито има опасност от притиск от мигранти и беженци. Присъствието на хора от тези държави на европейска територия и търсенето на постоянно пребиваване е близо до 0% през последните години да Четвърти елемент. Важно е да се е, следи дори след влизането в сил на тези споразумения, дали се спазват критериите в е, е, регламент 509 от 2011 година, където се настоява за равнопоставено третиране на европейските граждани, независимо от тяхната националност. И накрая нека отново да подчертая ролята на Европейския парламент при сключването на тези договори. Въвеждането на договори за временно предостановяване на изискванията за визи преди становището на Европейския парламент не е подходящо и продължавам да настоявам пред комисията да разгледа възможностите да реагира и да се намери альтернативен начин за разрешаване на въпроса. В заключение, нека да благодаря на всички колеги, особено на докладчиците в Сянка, за тяхното участие и ам, ви призовавам бързо да приемем и пете доклада. Благодаря. Ам... Благодаря ви, госпожо Габриел. Искате да вземете думата, така ли? Да, заповядайте. Вие сте докладчик сянка от групата АЛДЕ. Преди всичко бих искала да поздравя докладчика госпожа Габриел за работата и по докладите за премахване на визи за краткосрочно пребиваване. Що се отнася до докладите, които са предмет на настоящото обсъждане, от името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа бих искала да изтъкна, че Визовата либерализация при изпълнени критерии за нейното прилагане е изключително важен инструмент в полза на гражданите, както на засегнатите държави, така и на европейските граждани, тъй като стимулират транснационалния диалог и разбирателство. Затова следва да бъдат подкрепени. Казвайки това, бих искала още веднъж да изтъкна необходимостта Европейският парламент да бъде третиран като равнопоставен законодателен партньор какъвто е в съответствие с договорите, и да отправя призив към Комисията за повече навременна информация по време на всички етапи на сключване на споразумения за премахване на визи за краткосрочно пребиваване, особено преди сключването на такива споразумения, а не само постфактум. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря ви, госпожо Хюсменова. На 18 октомври изтича крайния срок за внасяне изменения. Ще се приемат само процедурни изменения. Благодаря ви, госпожо Габриел. Сега мисля си, че преминаваме към 17-та точка. Нека да проверим, защото наистина толкова променихме дневния ред. Щом няма възражение, ще преминем към точка 17. Um, Уважаеми колеги, тук отново имаме съобщение за състоянието на диалога по предложение за регламент за определена на третите страни, че тогава ще не трябва да притежават виза. И господин Диас Демера Става Дома за определена на чието граждани трябва да притежат виза, когато преминават до външните граници, както и тези, чието граждани са освободени от това изискване при разглеждане на механизма за суспендиране. Отново като увод ще кажа, че на 7 юли на извънредното заседание Страсбург дадохме мандат на докладчика да започне преговори с комисията и съвета с цел да стигне до споразумение на първо четен. Работи се много бързо и първият доклад на комисията Либа беше представен на 31 август. Сега дам думата на докладчик господин Тиас Демер, за да ни съобщи, за да ни съобщи как протичат преговорите. Заповядайте, господин Демера. Sí, Много ви благодаря, господин председател. Наистина, споделям това, което току-що казахте. Ще добавя едното. Искам да ви информирам всички за състоянието на доклада за промяна на механизма за суспендиране в е, връзка с регламент 539. Преди всичко искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка за тяхната единодушна подкрепа в условията на много сложно, специализирано и политически деликатно досие. Разбира се, благодаря и на секретарията. Като особено подчертавам професионализма на секретарията. Също така бих искал да ви дам информация за някои дати, за да видите как върви процеса. И така на 26 май ми беше възложен доклад, на 15 юни го представих. Гласувахме в Либе и ми беше даден мандат за преговори на 4 юли. На 6 юли състоя първото заседание по тристранните преговори първата среща с посланника, представителя на Словакия, на 27 септември състоя тази среща. Искам да посоча, че по време на първия триалог, по време на срещата с посланника, минаха, извинете, от първата ни среща до първото заседание на тристранните преговори, изминаха 83 дни. С голямо съжаление го казвам. Това показва, че парламентът работеше много усърдно и много бързо. Обаче не виждам нищо подобно от страна на съвета. Ще кажа, че не съм особено впечатлен и това е много меко казано. По всички цивилизовани, възпитани начини се опитах да настоя съвета да се включи. Обаче виждаме, че това не се случва в всекидневната дейност. И предложенията са такива, че е много трудно да се предвиди постигане на междуинституционално споразумение. Освен това, трябва да посоча, тъй като това е абсолютно сигурно, че миналата седмица се случиха някои важни събития и за онези малко от вас, които казват, че единствени, единственият, който действа е съветът, а парламентът всичко блокира, искам веднага да заявя, че това е абсолютно невярно. В този момент парламентът може да заяви, че сме предложили три компромисни предложения, три различни компромисни предложения с цел да се намери решение. Първото предложение, искам да ви напомня, беше предложението за активиране механизма чрез уведомяване на обикновено мнозинство на държавите членки и да се използва делегирани актове. Всички съгласихме с това. Второто предложение беше да се разглежда възможността за доразвиване на механизма чрез делегирани на актове по спешната процедура. И третото предложение беше да се доразвие процедурата чрез три етапа, както вие знаете, господин председател, да се увеличи натиска срещу съответна трети, трета държава, да се използват комбинирано делегирани актове и актове за изпълнение и да се изисква изпълнение на механизма за реципрочност. Обаче съветът не промени дори с буква своята позиция. И съветът защитава едно противозаконно предложение и те знаят, че това е противозаконно. И те само смесват делегираните актове и актове за изпълнение. Това не е нещо, което само аз го казвам. Не, това е потвърдено и от нашите правни служби и от Съда на Европейския съюз в неговото решение от 2014 година. И ще повтарям отново и отново. Ако съветът не се ангажира, ние не можем да използваме едно и също правно основание за различни хипотези. Трябва да търсим различни решения за различни проблеми. Трябва да търсим един добър път към компромиси, разбира се, винаги при спазване на законодателството. Буквално преди часове получих някои окоръжаващи сигнали от страна на съвета. Бих искал днес да ги съобщя, като че ли последното ни предложение бе възприето добре от държавите членки и може би това ще бъде основа за бъдещо съгласие за да се стигне до окончателния текст, съгласуван между двете страни, съветът се ангажира до петък да оформи своята позиция. Ако това се случи, следващата седмица вече ще, ще можем да започнем с необходимите експертни заседания и да стигнем до съгласие на триалога още в сряда, другата седмица. За това, освен въпроса за делегираните актове, актове за изпълнение, сме постигнали важно съгласие по следните въпроси. За човешките права, за обществената сигурност и за наблюдение от страна на Европейската комисия. Така че това е информацията, която исках да предам на всички вас и искам да ви благодаря на всички за вашето разбиране и вашата подкрепа. Благодаря ви на всички и благодаря ви, господин председател. Um, благодаря. Дали представителят на... Първо ще се изкажат депутатите. Не, не, първо депутатите. Биргит, заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, за съжаление, като че ли трябва отново да се подчерта, че това е нормална законотворческа процедура на нивото на Европейския съюз. И ние действаме в добро сътрудничество. Има предвид Европейския парламент и е, съвета. Европейският парламент, както и съвета, са законодатели по всички досиета за визите и разбира се, ние сме с законодател заедно с съвета по всякакъв вид механизъм за суспендиране. Да се каже, че ние нямаме това право е направо смехотворно. Извинете ме, че използвам тази дума. Много уважавам нашия докладче господин Диас Демера, който ясно посочи, аз само ще подчертая това още веднъж, че това, което наблюдавахме през последните седмици, е, че ние като парламент и особено нашия докладчик положихме всички усилия да се стигне до компромис, но за сега няма абсолютно никакви стъпки в тази посока от страна на съвета. И ако разгледам представените компромиси, веднага мога да кажа, че наистина ние, Европейския парламент, направихме много големи стъпки напред и не виждам никакви причини защо това не може да бъде прието от Европейския съвет. Това, което в момента се предлага за обсъждане е един много добър компромис, който гарантира това, че винаги, когато е необходимо, съветът и комисията могат бързо да започнат диалог с страните, с които има проблеми. Същевременно се гарантира и правото на Европейския парламент да участва, ако се смята, че механизмът за суспендиране става постоянен. Надявам се, че съветът ще се активира и ще можем да финализираме това досие възоснова на внесения компромис, който беше внесен при това в много кратки срокове, така че да можем да продължим с програмите за премахване на визи. Благодаря, Биргит. Сега председателството. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за това, че той съобщи за хода на преговорите до сега. Вашата комисия получи също така информация за някои процедурни и правни измерения, свързани с това досие. Съгласен съм с това, което господин Демера каза в заключение на своето изказване и той каза за някои положителни промени, които той наблюдава през последните дни. Наистина, аз смятам, че последната, миналата седмица, извинете, миналата седмица, стана начало на един по-положителен етап в нашите преговори и смятам, че предложението, което получих миналата седмица, ще може да стане основа за постигане на споразумение по това досие. И накрая искам да заверя вашата комисия, всички вас, уважаеми депутати, че тази тема остава сред приоритетите на словашкото председателство и ще положим всички усилия, за да може съвсем скоро да се стигне до споразумение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Семеняк от името на комисията. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Благодаря на господин Демера. Благодаря и на председателството за ангажимента да се стигне до резултат на истина Обсъжданията не бяха лесни, особено за делегираните актове, актове за изпълнение – разбрах, че вчера на заседание държавите членки обсъждаха компромиса, внесен в петък от парламента и, както каза председателството, ние смятаме, че това е един възможен път напред. Ще кажа само, че това вече съдържащо нещо, което се съдържа в предложението. Ако има някакви факти, ако се случи нещо, което променя рязко ситуацията с държавата която се ползва от безвизов режим, комисията веднага ще започне диалог с тази държава, за да види как да се решат проблемите. Няма нужда от акт за изпълнение, за да може комисията да започне този диалог, но ако разбрах правилно парламента, това беше също нещо, което се обсъждаше на тристранните преговори, също така правните служби на институциите също могат да посочат, че е много сложно. А, а, че не е възможна ситуация, в която една институция ще предложи нещо абсолютно незаконно, а другата институция ще смята, че това е абсолютно законно. Тоест, мисля си, че правните служби на всички институции, включително правните служби на съвета, са могли да обсъдят този въпрос и мисля си, че наистина би трябвало да има споразумение за законосъобразността на това, което се случва. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат от е, депутатите? Добре, очакваме решението на съвета. Господин Тиездемер, искате ли да кажете няколко заключителни думи? Заповядайте. Само, господин председател, тъй като това е да си учтив е задължение и искам да благодаря на Владимир, на госпожа Зипа за положителните изказвания. Благодаря и също така на представителката на комисията. Много благодаря. Да видим какво ще случи с документа в петък. So и ще очакваме следващия етап и следващите събития. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги, за вашето търпение. Наистина успяхме много работа да извършим. Днес точка 18. Само искам да посоча, колеги, че в 3 часа ще има изслушване на комисията Либо относно сътрудничеството в рамките на Шенген, настояще и бъдеще, в тази зала така че ако се върнете тук в 3 часа за това изслушване, ще може малко по-рано да приключим днес. И така, колеги, приключваме малко по-рано нашето заседание тази сутрин и ще се видим в тази зала в 3 часа за изслушването за Шенген.